So, ladies and gentlemen, thank you for this technical session this morning. Сега, дами и господа, добро утро. Да започнем е, заседанието тези сутрин. Е, в 9.50 ще започне гласуването. Ще обсъждаме бюджета. Първо ще обменим мнение с докладчика от Комисията по бюджета. И след това докладчика от ЕКАРЕ, Долтън, Дан Долтън. Мисля, че Аналин го замества. Е, радваме се, че той всъщност е в отпуск по бащинство, доколкото разбрахме, но Първо ще дам думата на Морсан, който е докладчик по бюджетна процедура за 2018 година. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Добро утро, колеги. Благодаря, че ме е, е, ще ме изслушате за една дискусия по приоритетите на парламента за е, бюджета е, за 2018. Както знаете, с леко мнозинство на мартинската пленарно заседание ние приехме насоките за бюджета за следващата година. Това е доклада, в който ние е, в който залегнаха нашите основни политически приоритети за бюджета за до, годиш... до година. Сега очакваме проекто е, бюджета, който комисията ще представи в края на май. След това преговорите между, е, ще започнат преговорите е, между съвета и парламента. Ще ви представя моите приоритети за бюджета за следващата година, но преди всичко ми се иска да е, чуя колегите, докладчите в сянка от политическите групи за това какво мисли комисията ИМКО за по специфичните, конкретните приоритети за ИМКО. И бих искал, госпожо председател, скъпи колеги, е, моето присъствие тук да е началото на едно сътрудничество е, аз е, по бюджетната процедура и особено, госпожо председател, след като комисията представи проекта бюджета, да се надяваме, че ще стане това в края на май, мисля, че е хубаво да се чуе мнението на ИМКО по конкретиката около този бюджет. Според мен бюджета за до година трябва да е, има два приоритета. Първо, растеж и работни места и второ, е, сигурността на гражданите. Според мен това е точно, е, това са точно очакванията на хората. Работа и сигурност. Как е, може да постигнем това? За растеж и работни места. Е, е, мисля, че работни места се създават в е, частния сектор, не в публичния. И целта ни е да засилим економиката така, че е, тя да бъде по-конкурентна и да можем да използваме ограничения финансов ресурс по бюджета, за да бъде економиката ни да, да внушава доверие пред, в очите на частните инвеститори. Е, ето за това трябва да насърчаваме програми, които са в полза на инфраструктурата, научно изследване, иновации, малки и средни предприятия, предприемачество да е, подпомагаме и младите за борба с младежката безработица. Бихме искали в бюджета за следващата година да засилим фонда Connecting Europe за инфраструктурите, Хоризонт 2020 за научно-изследователска и развойна дейност и с е, комисаря Моедес, вчера говорихме по този въпрос. Програмата Косме, която е много важна за тази комисия, тъй като тя подпомага малките и средни предприятия и основния е, източник на работни места. Както знаем, повечето е, работни места се създават в е, частния сектор. После програмата е разъм. Знаем, че над 60% от е, работещите залагат на международния опит на младите хора. Еразъм е не само една програма за обмен и научаване на нови неща в чужд университет, но и възможност да се е, стигне до една по-добре работна, едно по-добре заплатена работа след дипломиране. Е, с е, инициативата за младежка заетост е, аз смятам, че трябва да работим. Наистина младежка безработица е много висока в Европа трябва да подобряваме а, младежката, инициативата за младежка заетост. Може би ще са необходими някой ня... ще е необходима актуализация, за да откликва на нуждите тези програма. Това са приоритетите, значи работни места и е, е, растеж. Вчера, е, второ, сигурност. Какво искаме да постигнем? В рубрика 3 и 4 в, е, за сигурност на граждани е, средствата са много ограничени, защото знаете, че трябваше да насочи много средства към кризата, решаване кризата с беженците така че как да постигнем е, желания ефект с ограничените ресурси, с които разполагаме. Трябва да помагаме, да подпомагаме агенциите, които е, имат, е, които отговарят в, които работят в тази област, Европол, Евроюст, ЕАЗО и да засилваме техния бюджет, доколкото е възможно, да може те по-добре да си сътрудничат, да обменят помежду си информация, относно рисковете, свързани с заподозрени в тероризъм, търговия с оръжие, наркотици и хора. Това са няколкото агенции на Съюза, с които можем да постигнем повече, с, като, като е, така, е, с по-ограничени финансови средства. Второ, е, трябва да подкрепим подготвителните е, действия по отбраната, които предлага комисията. Вие сме, ние сме партньорки в Европейския съюз и е, би трябвало да изразходваме е, средства за отбраната и научни изследвания в отбраната еднократно на ниво Европейския съюз, а не всяка държава по-отделно да го прави и да изразходва средства, което е неефективно. И мисля, че това ще намери подкрепата и на Юнкер, на комисията, на комисаря Джулин Кинг. Второ, непосредственото ли съседство, както на юг, така е, е, южното измерение на Съюза и източното е, заслужават внимание поради предизвикателствата, свързани с миграцията е, от двете посоки. От е, е, източното измерение и южното и източното с активното руско активната роля на Русия. И мисля, че е, в тези страни по происход е, можем да постигнем много повече, ако е, инвестираме там например, в, е, в, е, в е, грижата за беженците в Ливан или друга да струва 1000 евро годишно, докато в Съюза е 6000. Така че, подмагайки на тези държави да се грижат за беженците, ние можем да и политически да свършим по-добра работа в политически отношения и да, да го направим с по-малко средства. Е, седемгодишната многогодишна финансова рамка бе е, приключи 2013. Много от големите предизвикателства от последните две години сигурност, тероризъм, миграция е, появиха в последствие. Ние не, мо... не бяхме ги предвидили. Ето защо сега ще правим средносрочен преглед и в парламента в това отношение ние сме си свършили работата, Проведахме преговори с Съюза и комисията, стигнахме до компромис. Както казах, свършихме си е, работата, приехме бързо е, е, решението в съвета по общи въпроси. Трябваше да се приеме миналата е, седмица, но поради Брексит е, бе отложен въпроса за след британските избори. Сега, госпожо председател, това не е проблем за момента. Дори по-късно през годината, ако бъде прият, е, е, няма да е фатално. Но ако не бъде прият е, от всички, е, ще, е, това ще е сериозен проблем за бюджета следващата година, тъй като не трябва гъвкавост да прехвърляме пари в бюджета по различен начин 2013. Например, за програмата Косме, която е толкова важна за вътрешния пазар и МПР, 100 в новия вариант на 100 милиона евро повече са предвидени. За научно-изследователски развойни дейност завишена цифрата е с 200 е, милиона евро. Е, просто защото нуждите са нараснали. И се надявам, че съюз, е, съвета ще може да се съгласи с този преработен вариант на многогодишната финансова рамка. Сега да приключа с вътрешния пазар на програмата за митническата за 2020, както и потребителската програма, които са важни за тази комисия. Те са хубави програми. Е, добре се прилагат е, и е, ние можем наистина да се ангажираме с тяхното достатъчно финансиране. Толкова от мен. Очаквам вашите становища, въпроси от докладчика, от докладчите в сянка, от политическите групи. И днес пък и се надявам в останалата част от годината да поддържаме връзка по този фотодосие. Благодаря. Да, впечатлена съм. Благодаря много за Вашето представене, е, както казах, е, Долтън е, е в отпуск, а той е докладчика с нашата комисия и Анлин ще, го, ще говори вместо него. А, а, значи, той иска а, е, е, първо да го извиня за това, че а, е, пред вас, за това, че не е тук, но мисля, че причината е, е съвсем основателна а, на неговото, за неговото отсъствие. А, той е, е, иска да ни каже също, че неговите сътрудници ще си много точно ще отразят е, и ще вземат е, предвид е, резултати от днешната дискусия. Колко е важен, колко са важни разходите в европейския бюджет за вътрешния пазар, всички знаем в това отношение изразходваните средства имат реална полза за да го платите. Предвид ограниченото време, е, казва той, няма да се спре на всички аспекти, само ще засегна някои основни теми в становището. Първо, Знаем, е, че е, нашата бъдещ, растежа е, и работни места в бъдеще и конкурентоспособността зависят много от бюджета ни. Потребителската политика и интереси трябва да бъдат отчетени и трябва да представляват основен хоризонтален приоритет в бюджета. Средства като европейските, мрежата на европейските потребителски центрове, е, е, е, са важни в това отношение. Митническия кодекс е друго важно е, средство, важен инструмент, който се нуждае от финансово подпомагане, за да може да разработи е, е, взаимно оперативни, е, оперативно съвместими е, системи за борба с измамите. Стандартите са много полезни, за да е, развиват конкурентоспособността на европейските пазари. В това отношение организациите по стандартите, европейски организации, е, се нуждаят от подпомагане. Малките и средни предприятия, както и вие показах, казахте, са стълба на нашата економика и е, е наистина това оправдава е, средствата, които приоритетно трябва да се насочат към Козми и други програми. И накрая трябва да отчетем е, важността на, на е, фискалната отговорност е, и приоритетното отношение към разходите на вътрешния пазар. Очакваме приноса на колегите и предложенията за изменения. Благодаря. Благодаря. Сега докладчиците. Ще започнем с Антонио Лопес. Антонио, благодаря. Първо, благодаря на колегата и ни, който дойде в нашата комисия, за да ни обясни за какво става дума и да чуе нашето мнение. За съжаление, Аз а, не мога да а, така поема доклади, които не са а, от, представени от а, моята политическа група, защото такъв случай няма на какво да се противопоставя. Както чухме от вашата презентация, две основни цели се поставят. Първо, социална Европа. Ние също сме за това най-важно преди всичко е създаването на работни места. Споделяме сипа с е, ЕКАРЕ в ЕКАРЕ е, е, именно принципа за малките и средни предприятия и приоритета, който трябва да им се отдаде. Е, защото те генерират 90% от е, работните места, 90% от нашата промишлена производствена мрежа са малките сени предприятия. Е, хубаво е, че поставяте ударение върху този аспект. Споменахте Козме и Европейската мрежа. Мисля, че тук сме до голяма степен съвпадат мнените ни. По въпроса за сигурността, е, нека да спомена инвестиции в е, космическите изследвания. Е, може би трябва да помислим също за инвестициите в Галилей и Комперник. Това е полезно не само за европейските граждани, но и на, за нашата сигурност и трябва да подобрим научните изследвания и инвестициите в тази област. Кон граничен контрол, митническия съюз, това също е важен приоритет за нас. И наистина очаквам да видя как ще се развие нещата с бюджета, с какво можем да помогнем, а може и да намерим нещо, по което да, да не сме съгласни, да имаме критични бележки. Благодаря. Има ли от групата на социалистите? Значи сте съгласни с всички. Много добре. Всичко ще е много по-лесно. Давам думата на Дита Черанцова за Алде. Аз също съм съгласна изцяло с това, което беше казано до тук. Когато говорим за общия бюджет, нямаме особен проблем. Надяваме се, че пилотните ни проекти ще бъдат прияти особено този свързан с достъпността. Той вече беше одобрен миналата година, както и проекта, свързан с стоките с двойна употреба. По установището аз съм удовлетворена от това проекто становище. Той е в съответствие с това, което обсъждахме миналата година. Може би последния параграф а, би бил малко прекален за някои. Аз ще представя няколко изменения. Следва да имаме предвид, че след 2019 година бюджета трябва да бъде адаптиран след оттеглянето на Обединеното кралство и би трябвало това да се предвиди още и в предложенията за бюджет 2018-2019. Имате ли други бележки? Андрея Шваб. Благодаря, господин председател. В нашия принос към бюджета е, това, което предлагаме е много добре обозримо по принцип, чрез е, е, вътрешния пазар трябва да е, смятаме, че ще се изгради основата на вътрешния пазар, така че този бюджет трябва да гарантира растеж във всички държави членки. Трябва да подкрепим тази част от него. Подкрепям колегите, които в първа точка казва, че общия пазар е, е ключов елемент за економически растеж в Европейския съюз. Единствената позиция по бюджет, е, отделните бюджет, бюджетни позиции не са е, споменати в нашата, нашия текст. Важни са и пилотните проекти. Например, трябва да се погрижим за качеството на хранителните продукти. Там трябва да се до, уточни текста Тоест, е, е, името е, да не се получава така, че под едно и също име да се включват и използват различни ингредиенти и продукти. Това е единствената така критика. Всичко останало сме съгласни. Кадрия Штайнер. Аз искам, също искам да благодаря на докладчика. Ние обсъждаме този въпрос в различните комисии. В тази комисия имаме доста по-общ подход. Имам въпрос относно Хоризонт 2020, увеличението на бюджета. Знаете, че тази програма имаше огромен успех. Сътрудничеството в целия Европейски съюз беше изключително плодотворно и финансирането е много добър начин за развитието на програмата, предвид и на новите предизвикателства, пред които сме изправени. Въпроса за географското разпространение, разпределение и за постигането най-добри резултати. И бихте ли казали нещо повече за средносрочния преглед в този му аспект? Благодаря. Председателката, има ли някой друг, който би желал да зададе въпрос? Не. Давам думата на докладчика. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря за казаното от колегите, от Лопес Астуриес за цифровата революция, за конкурентоспособността, за фискалната отговорност, за МСП, за укрепването на програмите Галилео и Коперникус. Антонио Лопес каза нещо важно за социална Европа. Аз имам също това предвид. За да можем да гарантираме стабилни и добре платени работни места в Европа е наложително да имаме силна економика. Затова трябва да се инвестира в бъдещето. Социалният елемент, създаването на работни места, които да са социално приемливи и устойчиви, за мен е важен въпрос. И това е в основните насоки, които приехме в пленарна зала през марта. Антонио Лопес също спомена създаването на съюз на силни граници. Ние трябва да укрепим сферата на политиката на правосъдие вътрешен ред, да се подсилят Европол, Евроюст, за да може да се постигне целта за защита адекватна на границите. Ние приехме между многогодишната финансова рамка, но междувременно възникнаха нови проблеми, свързани с борбата с тероризма, справяне с беженската криза и прочее. Това показва, че трябва сега много по-ефикасно да харчим всяко едно евро от бюджета. Разходите трябва да бъдат смислени. Това е изключително важно. Вие казахте, че това е фискална отговорност. Зад нея стои именно това, което обясних. Госпожа Черанцова спомена и за излизането на Обединеното кралство от Съюза. Но Брекзит няма да стане през 2018 година. Обединеното кралство все още ще бъде член на Съюза с пълни права и отговорности те ще допринасят за бюджета на Съюза и ще се възползват от него в същата степен, както до сега. Тоест няма да има пряк ефект на Брекзит върху бюджет 2018, но от 2019 да. Но и през 2018 вече виждаме косвен ефект. Както казах, Обединеното кралство към момента блокира в съвета прегледа на многогодишната финансова рамка. Отлагането на преразглеждането на МВФ е, е прави трудно отчитането на е, факта, че Обединеното кралство до излизането си ще се ползват същите права и отговорности. Така ние също ще използваме всички възможности за проявяване на гъвкавост, която сме заложили в рамката и по отношение на Косме и други. Относно Хоризонт 2020, реалностите са следните. Ние създадохме EFSI, инвестиционния план на Юнкер и част от средствата дойдоха от Хоризонт 2020 и от Механизма за свързване на Европа. Виждате, че одобряването на научно-изследователски проекти по Хоризонт 2020 е е спаднал с, на 13% от 19% през предходния период. Тоест, ние не можем да финансираме всички добри изследвания, тъй като трябва да правим много повече неща с бюджета на Съюза. Ето защо укрепването на Хоризонт 2020, подобряването на бюджетните средства, заделени за тази цел, е важно като се финансират най-добрите проекти, като се наблегне на най-високите резултати, както споменахте и вие. Но основните за сега бенефициери са Обединеното кралство и Германия. И това е обяснимо, тъй като те имат най-добри научно-изследователски центрове, но моята страна, например, се е възползвала само от 60 е, милиона. Гражданите на новите държави членки е, също ни питат е, каква е ползата за тях. Да, ние трябва да гарантираме най-високи постижения, трябва да има също географски баланс, но ако разпространим средствата само на географски принцип, може би няма да бъдат финансирани винаги най-добрите проекти. Ние трябва все пак да подкрепим и нови държави, като Румъния, България и техните изследователи, за да могат също да допринасят с добри проекти и да могат да представят конкурентни проекти по Хоризонт 2020. Мисля, че в тази посока трябва да насочим усилията си, за да могат да се възползват и новите държави членки. Това, което се а, прави в структурата на бюджета, както каза Андрея Шваб, също е нещо, на което обръщаме внимание. Пилотните проекти днес е крайния срок, за да изпред изпратим нашите предложения за пилотни а, проекти в бюджетната комисия, за да могат да бъдат предварително оценени преди да се изпратят на комисията. В а, залата Андрю Локър, той е председател на адвокатската асоциация в Огненото кралство. Благодаря ти, Андрю. Ние разговаряхме тази сутрин с него, колко добре работят в правилата, които се приемат в областта на адвокатската и изобщо правната професия. И ако, например, има случай на разтрогване на брак как действа сътрудничеството за постигане на резултата. Така, трябва да видим какво може да се направи за бюджета, за да бъде той устойчив. Благодаря ти, Андрю, благодаря ти, че дойде на гости в нашата комисия. Сега ще преминем към обсъждане на конкретните аспекти на доклада на а, Даниел Далтън. Той изготви проект становище и елементите важни за ЕМКО по бюджета. Арлин, ти също ли ще вземеш думата от него име? Да. Мисля, че казах основните неща в предходното изказване. Приоритетите, които той иска да открои, са ясни. Конкретните аспекти, които добави, не са включени поради това, че има ограничения за това колко дълго трябва да е становището. Антонио Лопес, нещо искате ли да добавите? Не. Микрофона. Групата на социалистите и демократите има ли нещо да коментира по доклада на Даниел? Някой от групата на зелените? Не. Тоест всичко сме договорили в такъв случай. Крайният срок е утре по обяд. Арлин, както каза, Дан ще допълня още някои неща. Има ли някой, който би искал да се присъедини към тези предложения? Аз трябва да проверя с кабинета му. Добре. Тогава можем да пристъпим към гласуването. Ще дадем възможност да се съберат всички, за да започнем гласуването. Okay. That was nice they were here. That was You are going to record this. Why? To vote? Just a second for the check of the vote. Ok, si tu veux, tu peux rester pour le. Comme ça, moi, je vais suivre tu fais. So we're just just waiting for. Изчакваме генералния секретар.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 rolling by I Ladies and gentlemen, just before... Дами и господа, преди да започнем гласуването, искам да направя две съобщения. Първо, искам да поздравя Дан Долтън и неговата съпруга Силка за раждането на дъщеря им Алексия. Това е съюз между НП и ИСИ ЕКАРА и между Германия и Франция. Така че това е първото БВ в комисията, която се занимава с въпросите на единия пазар. Надявам се да има и други в бъдеще. Зная, че ви предстоят трудни няколко първи месеца, но това е радостна новина. Някои сигурни сте чули, че аз съм а, а, из, номинирана за съветник и няма да бъде на следващото заседание. Знаете, че не е много сигурно при гласуването. Може би да е и последния път, когато днес да председателствам заседание на комисията. Голяма чест за мене, че бях председател на комисията ИМКО и продължавам да съм такава все още. До изборите има много неща, които са в ход. Читам за важно, че Имаме хора, които имат опит. Това е изключително важно. Ако бъда избрана, когато сте следващия път в Лондон, елате в камерата на общените. Това ще е много добре за нас. Ако се върна след 40 дни, ще продължим да работим. Ако не се върна, нека да поддържаме тесен контакт, защото е необходимо да продължим сътрудничеството. И така вече можем да пристъпим към гласуване по доклада на Европейската програма за економика на споделянето. So, can we move on to the vote? Докладчик е Никола Данти. Изменение 28. Заличаване. Кой е за? Против? Отхвърля се. 25-та страница от списъка на гласу, за гласуване. Изменение 2, 2, 2, 4, 2, 2, 5. Те са за заличаване, те са на страница 25. Кой е за тези изменения? Против? Отхвърлят се. Благодаря ви. Компромис 26 за, против, въздържали се. Компромис първи за, против, въздържали се. Приема се. 32 за, против, въздържали се. Електронна проверка. 32 изменение. Всички гласуваха ли? На първа страница, 32 изменение. Отхвърля се. Емпъл 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка, изменение трето на Комисията по заедостта, Емпъл 3. Отхвърля се. Компромис 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 41. За? Против? електронна проверка. Приема се 43. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 3. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 31. Екара Кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. 67 in... 67 изменение за, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се. Приема се. 75 за, против, въздържали се, електронна проверка. Отхвърля се 76 за, против, въздържали се, отхвърля се компромис 6 за, против, въздържали се, приема се 85 за, против, въздържали се, отхвърля се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 Край на гласуването. Приема се. 113 отпада. 114 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Край на гласуването. Приема се. Отпада, извинете, поправя се председателката. 115 за, против, въздържали се, отхвърля се 117 за, против. Приема се електронна проверка. E Един глас от екара в повече има. Take my voting card out then. Приема се. Четиридесет и втори компромис за. Против въздържали се. Приема се. 123-то изменение. Първо и 3, 11. Кой е за? Против? Въздържали се? Струваме се, че се я е прием. Отхвърли, но нека да проверим. Да, отхвърля се. 123-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис 11 за, против, въздържали се, Приема се 131 изменения за, против, въздържали се. Отхвърля се компромис 44 за, против, въздържали се. Приема се 133 за, против, въздържали се. Отхвърля се 134 за. Всъщност те са идентични. Компромис 12 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 25 за, против, въздържали се, приема се. 144 за, против, въздържали се, отхвърля се 145 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис 13 за, против, въздържали се, приема се, 14 за, против, въздържали се, приема се, 155 отпада, 156 изменение. Съответната част на 156 за, против, въздържали се, отхвърля се 157, 158 за, против, въздържали се, отхвърлят се, компромис 15 за, против, въздържали се, приема се,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 That is adopted. Приема се. 178 за, против, въздържали се, отхвърля се. 180 отпада, 182 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис 19 за, против, въздържали се, приема се, компромис 23.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 205 и 206 за, против, въздържали се. Отпада 207 за, против, въздържали се. Приема се 208 за е отпаднало. 209 за, против, въздържали се. Отхвърля се 21 компромис за, против, въздържали се. Приема се. 214 и 215 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 22 за, против, въздържали се, приема се. 2, 4 за, против, въздържали се, приема се. Нека да проверим електронно 224. 224 електронно. Още двама души трябва да гласуват. Край на гласуването. Приема се. Where are we going now? Two, two, no. All those всички следващи е, компромиси. Значи 237 стигаме че. Е за, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис 24 за, против, въздържали се. Приема се. 244 гласувахме. Отиваме надолу. Компромис 27. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 28. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 272 за, против, въздържали се, отпада. 273 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2, employment 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 276 за, против, въздържали се, отхвърля се. 29. Компромис 29 за, против въздържали се, приема се. Изменение 290 за против отхвърля се. Компромис 30 за против въздържали се. Приема се. Изменение 292 втора част за против от, отхвърля се компромис 35 за против въздържали се приема се 300 и 301 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 309 за, против. Извинете, казва председателката. Компромис 32 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 33 за, против, въздържали се. Приема се Изменение 309 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 36 за, против, въздържали се, приема се. Триста за, против, въздържали се, отхвърля се. 317 за, против, въздържали се, отхвърля се. 320 за, против, против въздържали се, приема се. 322 за, против въздържали се, отхвърля се. Изменение 13 от Комисия по заето за против въздържали се. Нека да проверим електронно изменение 13 на Комисията по заетост. Отхвърля се. Изменение 15, съответно първа част, за, против, въздържали се. Отхвърля се. 326 за против въздържали се отхвърля се, 34 за против въздържали се приема се. Може ли да гласуваме 10, 14, 21, 22, 32? Добре. Изменение 30 първо. Съответна част 2. За, против, въздържали се. Отхвърля се. И сега. Анблок. Може ли? Не. Добре. Нещо от това анблок може ли да гласуваме? 10 за, против, въздържали се, от, отхвърля се. 14, 21 и 22 анблок за, против, въздържали се, приемат се. 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. 33 за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 37 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 334 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 38 за, против, въздържали се, приема се. 339 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 39 за, против, въздържали се, приема се. 341 за, против, въздържали се. Проверяваме електронно. Фолс. Отхвърля се. 342 за, против, въздържали се, отхвърля се. 349 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Компромис 43 за против въздържали се приема се. 45 за против въздържали се приема се. Тран 4 за против въздържали се приема се. Тран 5 за против въздържали се приема се. Тран 6 за против въздържали се приема се. Тран да проверим. Изменение 6 на комисия за транспорта. Приема се. Тран 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 47 за, против, въздържали се, приема се. 360 за, против, въздържали се, отпада. 361 за, против, въздържали се, приема се. 362 за, против, въздържали се, отхвърля се. 363 за, против, въздържали се, приема се. 364 за, против, против, въздържали се, приема се. 365 за, против, въздържали се. Да направим електронна проверка. 365. Приема се 366 за, против, въздържали се. Проверяваме. Отхвърля се. Две за, против, въздържали се, е, приема се. Три за, против, е, е, отхвърля се. Четири се отхвърля също. Пет за, против, въздържали се, отхвърля се. Шест за, против, въздържали се, приема се. Седем за, против, въздържали се, отхвърля се. Осем за, против, въздържали се, Отхвърля се 9 за. Против. Проверяваме. Девето. Отхвърля се. Десето. За. Против. Въздържали се. Приема се 11 за. Против. Въздържали се. Приема се 12. Проверявам електронно. Паст.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 и 18 за, против, въздържали се, приема се, 19 за, не. То отпада, 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 и 23 за, против, проверяваме електронно. Приема се. 22-23 приемат се. 24 за, против, въздържали се. Приема се. 25 за, против, въздържали се. Приема се. 26 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 27 за, против. Заето с Б за, против, въздържали се. Приема се. Е, Заето с С за, против, въздържали се, отхвърля се. Е, Д за, против, въздържали се, отхвърля се. Е за, против, въздържали се, отхвърля се. Г за, против, въздържали се, отхвърля се. Л за, против, въздържали се, отхвърля се. Л се отхвърля. Искате да проверим ли? Добре, добре, извинете. Добре. Да, да, да, толкова съм заета да гледам, че не видях. Приема се. И сега окончателно гласуване. Край на гласуването. 31 гласа, един против. Много благодаря на Никола. Прекрасна, фантастична работа с докладчиците в сянка. Благодаря. Отлично. Заповядайте, господин Данти, да коментирате. Искам да благодаря на колегите в докладчиците в Сянка. Работихме много усърдно, много амбициозни позиции заехме, но и балансирани. Тук се отразява мнението на целия политически спектър в парламента и така и ще отидем на пленарна зала. Благодаря. Um, thank you very much. The next I... Благодаря. Следващата точка в дневния ред е дебата по предложението за Европейски кодекс за електронни съобщения. Ако не сте тук за дебата, ви призовавам да напуснете залата а, тихо. Мога да ви покажа и снимките на бебето на а, Далтон.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 Сега, е, становището на Дита Шаранцова за Европейския кодекс за електронни съобщения. съм евродепутат, съм се сблъскала с не малко сложни законодателни предложения и това е едно от най-сложните. Но за гражданите е важно. Ние сме е, подкрепеща комисия по правило 44, не сме водещи. Благодаря на секретарята, че успя да се пребори за нашата изключителни правомощия за някои от темите, примерно задълженията за услуги. Част от тези теми ще се приемат без съгласуване в ИТРА и нашия докладчик ще води преговорите в тристранните срещи. Става дума за преразглеждане на директива и ние можем да даваме предложения само за текстовете, където се съдържат изменения. Давам сега директно думата на Дита да ни представи е, становището. Дита Шаранцова. Благодаря, госпожо председател. Нека още веднъж да подчертая. Ние не излизаме само с становище, а имаме изключителни правомощия върху някои части на текста, значи за универсалните услуги и правата на потребителите. Затова насърчавам колегите да, се, да обърнат внимание именно на тези текстове, защото когато ги приемем тук, те ще са част от мандата за преговорите в триалога. Какви са основните моменти на проектостановището? да отпаднат е, е, услу... междуличностните услуги, е, които не се базират на номер да отпаднат, тук е, има много мнение на заинтересованите страни. Няма ясна аргументация защо се регулира тази тематика тук. Никой не ми показа каква е ползата за потребителите да се е, сложат такива изисквания за онлайн услугите на практика. Никой не ми показа защо какъв ще е проблема с е, пазара преди следващото преразглеждане. Освен това, исках и е, информация по член 95 е, и 96 за тези услуги, не свързани с номер и е, виждаме, че всъщност изискванията за информация се отнасят и до такива услуги. Затова не смятам, че трябва да се създава регламентация просто за да я има. Това ще създаде не само но, проблеми по принцип, но и проблеми в, ерия, в области, където те не съществуват. Също изискванията за комуникация машина-машина без номер – в бъдеще все повече ще има интернет на вещите. Това е област, която сега се разширява свързаните карти, интелигантните е, електрически мрежи, ще се свързват по нормални услуги с интернет. А, в е, настоящата директива се обхващат интернет доставчиците. И в такъв смисъл всеки договор за услуга ще бъде част от е, съответните законодателни текстове. Примерно в членовете за сигурност на инфраструктурата, за членове 40 и 41 също ще може да бъдат обхванати. Връщам също правата за обаждания вътре в Европейския съюз. Това беше тема, която се обсъждаше в последния пакет за телекомите и както се случи с роуминг, трябва да можем да премахнем и е, таксите за е, разговори на далечни разстояния. В много случаи това ще означава, че вие ще плащате еднакво за обаждане е, както в страната, така и в, в чужбина в Европейския съюз. В момента разликата в е, цените може да е до 100 пъти повече спрямо реалните разходи на операторите. Тук просто искаме е, да е, установим равнопоставеност е, в смисъл да не плащат потребителите повече, отколкото нормално плащат, като цените ще бъдат различни в различните страни, в Германия и Чехия, например. Въпросът е да има и стабилно качество за свободните онлайн услуги. Ние искаме да това да се постигне после. Да има правила за компенсиране, за прехвърляне на номерата. Ние чакаме да дойде техник от 9 до 6 часа и никой не се появява. Трябва да има ясно разписани правила и с операторите да плащат глоби, ако не си спазат ангажимента. В първоначалното предложение има само половин изречение по този въпрос. Мисля, че трябва да го подсилим. Не предвиждаме конкретни суми, но трябва да го обсъдим. После информация за местоположение посредством телефон. Трябва да има възможност службите е, по успешност да получават тази информация. Нашите телефони могат да дадат много точна информация, не в един километър радиус. В момента по, по телефона може да се получи точно информация, че аз съм в тази зала. И трябва да има допълнение е, за разпоредбата за установяване на местоположение посредством телефон. Не може да има разпокъсаност, трябва това да се случва през услугите за мрежата. И също е, лица с увреждания, там не вкарвам нищо ново, просто искаме да се привежда в действие кода за telecommunications Трябва да сме е, да направим така, че е, телекомуникационните услуги да са достъпни за всички потребители. И има вече примери, примерно в Штатите за подобен кодекс. И накрая много промени има, но нека да ви кажа малко и за раздела за универсалните услуги. Подкрепям промените, е, въведени от комисията. Интернет е от е, ключово значение за нашето общество и това е всъщност услуга от обществен интерес. Е, то е толкова важно да има интернет, колкото да има електричество, да речем. Затова и лицата с увреждания трябва да имат достъп до интернет, за да бъдат активно ангажирани в нашето общество. Затова трябва да има и социални тарифи, задължителни за операторите Предлагам в член 80 е, да се смени е, идеята за факултативност с задължителност, като се въведе думата шала, не мей. Става дума за пълен интернет достъп е, с неутралност на мрежата, а не просто някакъв вид достъп. Много е важно да изясним това. Що се отнася до разходите, подкрепям предложението на комисията, т.е. че е, разходите за универсалните услуги трябва да се поемат от страните членки. Проучванията показват, че е, за е, социалните тарифи тези разходи ще бъдат минимални. Благодаря, очаквам коментари от колегите. Председателката, благодаря. Господин Ван е от НП. Благодаря. Благодаря за възможността и за отличната подготвителна работа от страна на докладчикът. Естествено, ние ще е, се придържаме към своите правомощия в комисията ИМКО, но нека да коментирам като общо приложното поле. Съвета иска да включи нови услуги но има и съпротива. Това вече го наблюдаваме от няколко години. Get get prepared for the next uh, uh, online and then... Страните членки се опитват да се приготвят за е, новия свят на онлайн услугите, но като че ли е, няма достатъчно готовност да, да се работи поне е, между двете комисии в е, парламента Интра и Имко и със съвета. Съвета има съвсем различен подход. Ние искаме да бъдем конкурентно способни да дадеме възможност на различните предприемачи и заинтересувани страни да бъдат е, равнопоставени. Затова е необходимо да имаме единство в парламента, когато ще водим е, преговори. В такъв смисъл, затова и подкрепям е, идеята, предложението да бъде достатъчно силно. В е, контекста на доброто е, регулиране не бива да изпускаме някои области. Примерно комуникациите машина с машина. Колите, колите сега в момента се предвижда да се свързват с различни видове устройства и тук могат да се появят и нови участници е, в, цялата, в целия процес. Нали? Е, не само телекомите, но не бива да объркваме е, кои, е, кои, коя регулация за кого трябва да се отнася. Нашата цел е да се развива економиката, не да се ограничава. Ако разгледаме пакета като цяло, ако се извадят примерно комуникациите, които не са свързани с номер, и а, се разгледа къде всъщност са задълженията, всъщност ние ще създадем повече ограничения и повече задължения за сектора на телекомуникациите, а другите ще ги оставим на свобода. А, а въпросът е да се развива капацитета, за да могат компаниите да търсят инвестиции. И то не само в традиционните телекомуникационни услуги. Така че трябва да се мисли и в измененията на къде да вървим. Малко по-конкретно, говорите за универсалните услуги и съответните задължения. Абсолютно съм съгласна, че страните членки имат роля тук – Субсидиарността Това е начина по който се работи с страните членки, но е, Добре е да се оказва и натиск е, понякога. Аз бях е, докладчик е, за е, интернет, скоростта на интернет и е, говорихме, че примерно може да се е, дадат разрешителни за доставчици само ако примерно капацитета е определено количество мегабит. Така че добре е да, да се опитат някакви подобни мерки. Девет години е, говорите за 9 години света ще се смени три пъти. Значи малко повече натиск трябва да има за иновациите в това отношение. Потребителите. Да. Много важно е да има информация, прозрачност е, за информацията, която стига до потребителя. За мен предложенията ви там са много добри. 24 години е, това е прекалено голямо е, ограничение. Мисля, че става дума за 24 месеца, ораторът казва години. Е, по-добре е срокът да е 12 месеца. Отворихте също вратата, вратата за така вътрешно европейските разговори. А, приключихме дебата с Роминга, и мисля, че сте права а, за да повдигнете тази тема. Трябва да разгледаме какви са цифрите. А, във всички случаи има възможност да се използват и други услуги и трябва да видим каква част от пазара е, е обхванат. Е НП е склонна да разгледаме тази тема. Така, с един разумен подход. Нека, нека да, да видим докъде можем да стигнем ще работим по компромисите. За а, спешни случаи абсолютно съм съгласен. Това е свързано с а, сигурността на потребителите, когато те имат нужда от а, помощ. Ще последваме вашия подход също и за лицата с увреждания. Много добри пояснения на текста предлагате. Ние искаме да подчертаем по отношение на плащанията, че има много случаи, в които може да се плаща е, на е, компаниите разпространители, но трябва да има яснота за тарифите. Също така можем да настояваме и за разумни тарифи за е, най- за уязвимите. Така че като цяло сме Съгласни с голяма част от вашия подход. И там, където е, искате да извадите някои неща, трябва да е ясно, че е, тези тематика трябва, се обхваща от други, от е, друго законодателство. Благодаря. I know it's complicated, but it's important. Знае, че е сложно, но си заслужава усилията. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да бъда максимално кратка, макар че докладът е доста подробен, доста технически. Благодаря на докладчиците за е, свършената работа, добра база той е за следващи дискусии в тази комисия. Очевидно е, предложението на комисията, както казах, за такъв вид законодателство е много технически, свързано е с комбинира 4 директиви е, на 400 страници. Аз също съм доволна е, от това, че докладчик, е, докладчицата е решила да се съсредочи върху основните приоритети. Мисля, че това е верният подход. Трябва да имаме предвид също, че е, работата в ИТРЕ върви паралелно с е, тази в ИТРЕ по това досие. Сега няма да се спирам конкретно върху текста на проекта доклада, колкото до определенията. Съгласна съм с е, подхода на, на докладчика да не допълва дефиницията за междуличностните комуникации и услугите в тази връзка. Мисля, че комисията вече е въвела в е, това в е, директивата за цифрото съдържание. Така че ако искаме да имаме е, взаимовръзки и последователност между отделните актове, трябва да има такава връзка особено в различните правни актове, които в момента се обсъждат. Колкото до задълженията за универсалните услуги, е, Съгласна с докладчика да се озаличи думата функс, функс, функционално, functionally, за интернет услугите и също така достъпност и е, достъпност ценова и достъпност. Е, това са много важни неща но не съм убедена, че задължението за е, е, универсални услуги трябва да се е, финансира чрез бюджета или от публично финансиране. Не смятам, че има нужда и да се споменават специални услуги в приложение 5. По тези два въпроса съм малко скептично настроена. Не съм съгласна и с предложението за постепенна отмяна на, на е, електронни е, телефони, които са все още важни в е, болници, летища. Затова мисля, че за момента не трябва да предлагаме тяхното постепенно изваждане от употреба. Аз се ангажирам с принципа за чисти мрежовата неутралност, мрежовия неутралитет на мрежата. Колкото е, е, принципа за е, безпристрастност в 34-то изменение заслужава нашата подкрепа е, това е нещо много важно от една точка на потребителите. Колкото до информация за договори и прекратяване на договора, както и прехвърляне на номерата, ние сме, подкрепяме някои от измененията, предложени от докладчика, но имаме допълнителни е, предложения за гарантиране на интереси на потребителите и да доизчистване смисъла на тези членове. Ще ви предоставим е, текстове. Колкото до член 55.2, разпространяване на е, съответните технологии, ние, е, на безжични технологии, ние е, смятаме, че това трябва да става само с е, съгласието на потребителя. Колкото до е, въпроса с отговорността, не мисля, е, че това е момента да се обсъжда, е, защото тук е, става дума за, понякога за е, намерение за. Е, е, правонарушение и не мисля, че там е мястото. Имаме подписано писмо от е, редица е, депутати в това отношение. Колкото до е, бандалите, не смятам е, е, замяната на, на стоки с е, съответните съоръжения. <clears throat> Тук не съм особено е, склонна да приема това. Е, важно е да се предоставят гаранции за бъдещето развитие на интернета нещата. Колкото до организационното равнище, и това е край на моята презентация, на, на моя моята политическа група няма да подкрепи пълна хармонизация, защото според, мен, е, според нас това ограничава, връзва ръцете на държавите членки да и всъщност дава възможност за е, навлизане в компетенции държавите членки. Е, и им пречи да реагират е, бързо в определени случаи. Важно за мен е да се е, за, намали е, също не, е, да не се намалява е, нивото на защита, което някои държави чайки гарантират в момента, защото в противен случай ще трябва да чакаме още 10 години за още един такъв доклад. Е, очаквам да работя с е, докладчика и докладчите в сянка по този толкова важен акт. Благодаря за вниманието. Thank you. So I've been the shadow from the ECR. Аз съм, бях докладчик от ЕКАРЕ. Благодаря, Дита, за доклада. Наистина е много сложен. Сега, първо, е, приложение на универсалните услуги. Е, спомняте си, че говорихме за е, ценова допустимост и наличност е, наличност е, е основният принцип, е, защото първо трябва да се постави, на първо място трябва да се постави наличност и след това достъпност на цените. Пета точка. Благодаря за изменение 74, Трябва да видим какъв вид услуги се визира тук но много трудно е да се приложи на практика това. Ще трябва да видим е, какви са насоките на Берек е, и на практика как е, ще се спазват. Е, подхода на комисията е, е, е твърде прескриптивна и води до така, минава границите на списъка, който те предлагат. по член 85 задължение за финансови услуги и финансирането им. Държавите членки имат различна практика в това отношение. Е, иска ми се държавите членки да могат да използват различни начини за финансиране и бих предложила е, в измененията, които разглеждат е, публично-частното партньорство, и водят до финансиране от по-голям пул, набор от е, източници, е, не от тези, от които има най-много полза, и да се търсят средни решения, е, чест, частно, е, публични и обратното. По мобилните е, мобилните услуги трябва да могат да се използват, особено в е, селските райони, където е, и трябва да са економически оправдани. Тук не става само дума за такива мобилни места, където живееш, но и където се движиш. Трябва да имаме достъп и обхват и на влакове и другаде потребителите да могат да използват да използват тази услуга там, където а, им е нужно, а не непременно само там, където живеете и където се придвижат за работа и други е, случаи. Е, да не говорим за спешните случаи. Сега по въпроса за максималната хармонизация разбирам вашия подход в това отношение. Не мисля обаче, че ще сработи. Трябва да си запазим тук е, пространство за гъвкавост и да можем да реагираме на нови въпроси и проблеми, свързани с е, потребителите. Отново, ако обявите, че на един влак има а, е, Wi-Fi, не можеш на практика да го използваш, защото а, е, нямаш сигнал а, на твоя мобилен. А, значи, ако говорим за, ако се обвържем с максимална хармонизация, много трудно ще се реагира на отделни случаи. А, е, трябва да потърсим баланс с смесения подход, е, т.е. в някои области да търсим хармонизация, в други обаче не. Е, свързаните оферти, наистина съгласен съм, че трябва да модифицираме обхвата, да, се, да е по- конкретно насочен към отрасли, отделни отрасли. Тези връзки тези, е, това групиране е важно, да не, е, за да могат потребителите си да си знаят правата. Е, езика, сега комуникациите трябва да са физически възможни, задължение за услуги. Благодаря за това, че изключвате M2M, те са M към M, това, са, това е гръбнака на бъдещите нова, иновации, но е, трябва да е, запазим е, задължение за предаването на сигнали, за да гарантираме киберсигурност. Много технически е този въпрос, но е важен. Трябва да изясним и съответните дефиниции по преносимостта на, кон... на договорите и е, прехвърлянето. Е, е, малко ме смущават измените 134, защото е, тук е, това може да доведе допълнителна сложност на практика. Казвате, например, при един, едно прехвърляне, че може да си запазите мобилния, мобилния номер, но искат ли го потребителите непременно? Има ли търсене на подобна услуга? Ако ми докажете, че има търсене, е, но технически това може да окаже много е, сложно. По ATT, е, да, наистина подходът ви е верен. Не съм убедена обаче, е, за, че има разминава между аутите и други услуги, но виждам е, полза от това да има един предсказуем режим. И накрая по достъпно, до, достъпа и достъпността тази комисия е, се е ангажирала с това да, да улесни достъпа на хората е, и трябва да насърчаваме бизнеса да работи повече по въпроса с достъпността, но разбира се, съответните изменения трябва да са уместни и да отговарят на целта. Докладчика всяка от ГУЕ отсъства Джулия Реда, от Зелените има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за тази, е, този текст, който е добра база за дискусия. Всичко, което правим ние по кодекса, попада в компетенциите на ИМКО, дефинициите и така нататък, така че важно е да работим в тясно взаимодействие с ИТРЕ в това отношение. За нас, може би, не е толкова уместно да решаваме кой закон се отнася до независимите услуги, комуникационни услуги, е, но конкретно, конкретно цифровите договори, е, регламента за е, неприкосновеността на личните данни и ECC всъщност са взаимосвързани и е, според нас има редица области, в които тези независими от номера услуги са различни от е, телекомуникационните, така че не, трябва да са подчинени на същия е, правила. Например, ако независими от номера услуги подлежат на, предварителна авторизация, е, същевременно обаче смятаме, че когато е, става дума за е, енкриптиране е, от един, от един до друг точка, трябва да помислим и за взаимосвързаността на различните комуникационни услуги, особено от гледна точка на конкуренцията. Ако потребител използва един вид услуга иска да премине на друга, но е, всичките, е, цялото съдържание е в старата система, това прехвърляне на практика става сложно. Колкото, и периодите, колкото до периодите за прекратяване на договор, тук има доста открити въпроси. Ако ем, услугите са. Ако комисията предлага, например, един такъв срок за прекъсване на две години, се явява проблем. също време ние работим за по предложение за прекратяване на договор за цифрово съдържание, където срока е една година, тези неща трябва да се изяснат. Ние подкрепяме позиция на докладчика относно определение за възнаграждението. Не смятаме, че трябва да се предефинира това в конкретния, този конкретен закон, а да, по-скоро да почиваме върху съдебната практика. Добре е да се обясни също, че е, елементи от мрежда, които се управляват от е, отделни лица, не подлежат на регламентиране от кодекса. И после, съгласен ви, че ако става дума за услуга за междуличностни комуникации, където тази услуга е допълнителна към други, да кажем, първоначално имала друга функция, но дава възможност и за чат, е, това не трябва да бъде обхванато от кодекса. Приветстваме инициативата на докладчика относно разпоредбите за е, хората с увреждания. Смятаме, че трябва по-добре да обхванем хората с увреждания в кодекса бихме искали да има повече е, текст за сигурността на мрежите и услугите. Е, тези, това инкриптиране. е, инкриптирането е нещо, което трябва проактивно да се включи в е, кодекса, е, но и всякакви така опити е, от е, държавите органи да се намесат трябва да се предотвратят. Трябва да имаме едно конкретно за отрасте законодателство и ние сме доволни да се въведе отново въпроса за между вътрешноевропейските телефонни обаждания. Универсалната услуга, позицията ни е най-общо е, че не трябва да се подкопава текста на, на кодекса. Той не трябва да, да, е, да кодексът не трябва да подкопава съществуващите е, разпоредби е, според нас трябва, има едни повече стоящи принципи, а именно интернет достъпа дава на хората да участват и след това те трябва да решат как е, трябва да разполагат с възможност за е, качване и сваляне на съдържание е, на съответните, със съответната скорост. Мисля, че вече има доста точки, по които се сближа, позициите с докладчика са ни сходни и близки, но разбира се, очакваме изменения и ще предстоят още дискусии. Сега Кая Калас. Два коментара от моя страна. Първо, броя на е независимите услуги. Това е изключено от обхвата. Трябва да видим какъв е проблема, който се опитваме да решим. Ако въпросът е прехвърлянето към а, а, друг а, доставчик, а, тогава този въпрос придобива значимост и слушах коментарите, направени от докладчиците в Сянка. Имам един въпрос за хармонизацията. Ние имаме услуги, които са трансгранични по своя характер. И това се наблюдава навсякъде. Така че тук му е мястото да постигнем пълна хармонизация. ако имаме за цел да имаме един набор от правила в цяла Европа, сега имаме възможността да постигнем това. Затова не считам, че трябва да изоставяме тази идея. Иначе изцяло подкрепям предложенията на докладчика. От името на Европейската комисия Вейза Тарева. Благодаря, госпожо председател. Ние искаме да поздравим проекто доклада, който обхваща редица важни въпроси и много сфери, в които според нас докладчика приветства подхода на комисията и дори го подсилва. Но има и сфери, в които наблюдаваме различия в мненията. Първо, споделяме мнението, че трябва да се въведе пълна хармонизация в тази сфера. Както каза госпожа Казалс току-що, услугите в тази сфера са все повече от трансграничен характер, затова пълна хармонизация е от е, особена важност, е, за да се осигурят равни възможности за доставчиците на услуги да могат да предоставят такива услуги, както и за да се гарантира еднаква защита на крайните потребители. Трябва известна гъвкавост, това е предвидено в предложението. Като начална точка считаме, че е важно да се постигне пълна хармонизация. Приветстваме също подхода за универсалната услуга акцентът върху финансово достъпен достъп до интернет би трябвало да се изяснят в това отношение някои от нашите предложения. Нашето намерение никога не е било да се подкопават правилата, свързани с неутралността на мрежата, както някои от вас са разтълкували предложенията. Целта на приложение 5 е да се определи минимално равнище на интернет достъп в Европа, като се позоваваме на услугите, които в момента се използват от повечето крайни потребители в Европейския съюз. Целта не беше само тези услуги да бъдат достъпни като универсална услуга, а достъпът а, до универсални услуги да бъде ресурсно обезпечен, да има достъп до интернет във всички държави членки на нужното ниво. Да се гарантира поне минимално ниво на достъп до широко лентов интернет. Няколко думи за изключването на независимите номера. Ние извършихме изследване. Стана ясно, че крайните потребители все повече между личностните телекомуникационни услуги за заменими, така че от тяхна гледна точка това са еквивалентни услуги. Има някои разлики, Комисията се опита да обърне внимание на този въпрос в предложението. Тези услуги да бъдат подложени само на няколко изисквания за задължение, спазване на изисквания. Важен е достъпа. Това е едно от задълженията, което се отнася също и до между личностите съобщителни услуги. В бъдеще крайните потребители може да разполагат с устройства, които не изискват използването на традиционен телефонен номер, но те трябва да имат достъп до услугите за спешна помощ, за да може за това трябва да има такива възможност да се свържат с службите за бърза помощ при необходимост и в бъдеще. Така че ние гледаме на нещата и с оглед на бъдещите развития. Още едно пояснение. Беше спомената директивата за цифровото съдържание, че то трябва да се преведе в съответствие с този инструмент. Разбира се, ние сме съгласни, че това трябва да е така и трябва да видим как ще се третират междуличностните съобщителни услуги в договорите за предоставяне на цифрово съдържание. Но има и разлики. Предложението за цифрови договори набляга на изпълнението, на съблюдаването на съдържанието и има много малко допирни точки между двата инструмента. Има, например, известни допирни точки, що се отнася до предлагането на пакетни услуги. И последно, на което искам да обърна внимание, се отнася до M2M. Приложението на комисията не включва това предложение в обхвата ние обръщаме внимание на предоставянето на сигнал и в каква степен мерките за защита на крайния потребител се отнасят и до предоставянето на сигнала. Но M2M услугите никога не са били дори първоначално в замисъл на това предложение. Разбира се, ние ще продължим конструктивните разговори през едните седмици и месеци. Причината, поради която комисията не предложи да се разгледат въпросите за вътрешно общностните услуги, така както беше през 2013, е, че констатирахме, че между личностите съобщителни услуги напоследък замества традиционните телефонни обаждания което се отрази върху операторите, които предлагат различни пакети. Тоест не винаги трябва да разчитаме на високи стандарти. Важното за в бъдеще е да гарантираме, че всеки гражданин, всеки крайен потребител ще има финансово поносим достъп до интернет и че ще има различни способи за комуникация. Както вече споменах, ние сме готови да участваме в конструктивни разговори. Дите, като докладчик за заключение. Да, разбира се, ние можем да прекараме часове Комисията обясни някои от разпоредбите, включени в предложението. Ние ще имаме възможност да ги обсъдим по-подробно в близко бъдеще. В заключение бих искал да кажа, че вижда, че има сфери, в които искаме да се намери решение на проблемите. И говорим за неща, които трябва да могат да издържат проверката на времето също, както каза и Ламберт. Беше поставен един въпрос от мнозина от вас. Да, аз съм в тесен контакт с докладчика от ИТРЕ и ние искаме да се постигне съгласуваност по този текст, както и по други свързани с кодекса досиета. Аз вече съм участвал в заседанията на докладчиците в Сянка в комисията ИТРЕ и ще продължим да работим много тясно заедно. Няма да навлизам в детайли по същество, защото това ще ни отнеме много време. Искам да ви благодаря за коментарите и очаквам да получа предложенията ви за изменения. Благодаря. Крайния срок за изменение е 10 май до обяд. Разглеждането им ще бъде на 8 юни, гласуването в комисията ще бъде на 21-22 юни, гласуването в ИТРЕ е на 11 юли. Благодаря ви за участието, благодаря за, на комисията. Преминаваме към следващата точка, а именно Европейска електронна карта за услуги. Това е съвместно разискване ще се разгледа и въз... а, извършената от комисията оценка на въздействието. Имаме двама докладчици, двамата са тук, така че без да губим повече време ще дам възможност на комисията да представи законодателното предложение и оценката на въздействието. След това ще дам думата на докладчиците. Давам думата отново на комисията. Добро утро, дами и господа. Надявам се, че някой ще покаже слайдовете на екрана. Um, okay, so I can um, talk about the background. Аз ще говоря накратко за предисторията. Комисията ще представи предложението на отделно заседание. Смятахме, че ще представи оценката на въздействие, но тъй като не разполагаме с много време, решихме съвместно да ги разгледаме, да започна от оценката на въздействието, за да разберете как комисията е стигнала до предложението, което е направила. So, Микрофона на оратора е изключен. Sorry. So, um... Представенето ще бъде в три части. Аз разполагам, доколкото разбирам, ми давате 20 минути. Ще е, трябва да вървим доста бързо. Първо за оценката на въздействието и по какъв начин то доведе до предложението и основните елементи на предложението, прието от комисията в началото на януари относно електронната карта. Оценката на въздействието доведе до задълбочен анализ от страна на комисията на директивата за услугите от 2006 година, което показа, че има огромен неизползван потенциал, има различни разчети, около една а, втора от потенциала на директивата от 2006 година остава неоползотворен поради различни пречки, които съществуват, особено в важни сектори на услугите което затруднява трансграничната търговия. Трудно е доставчиците на услуги да предоставят такива в други държави членки, особено за малките и средни предприятия въжи това. Необходими са също и трансгранични инвестиции, които не са достатъчни, което се отразява негативно на потребителите. Те имат по-малко избор, що се отнася до цените и по-ниска е продуктивността на отрасъла като цяло. Целта на инициативата беше дефинирана като такава да обхване само някои сфери на услугите, обхванати от услу... директивата за услугите, бизнес услугите, като инженерство, счетоводство, архитектура и други, както и строителния сектор, който е добре познат и важен Може би не се вижда много добре на екрана, но ще разполагате в, в друг формат. Този слайд показва, че има недостатъчна трансгранична търговия, предоставяне на услуги. Тук е представен строителния сектор, където има 1% трансгранична интензивност. Също се показва каква е интензивността на инвестициите, които също не са достатъчни. Там има 5% трансгранична дейност. За производството е 50%. Това са данни, които биха могли да се подобрят. Оценката на въздействието показва какво предизвиква проблемите? На първо място ограничена трансгранична търговия и предоставяне на услуги. Това се дължи на несигурност, административна сложност. Има липса на структурирано сътрудничество в новата директива сегашната директива за услугите не се посочва как да се осъществява такова сътрудничество. Има и проблеми с несигурността и липсата на застрахователно покритие на трансгранични операции. Освен това беше констатирано, че националните регламенти в ключови сфери на предоставянето на услуги съвсем не са хармонизирани и това има отрицателно въздействие върху това как да оперират доставчиците на услуги, отразява се негативно на потребителите. Виждате тук по-подробно развити тези четири основни проблема. Що се отнася до сигурността, административната сложност, не, непрекъснато чуваме това от заинтересованите страни, е, че това създава недостатъчно разбиране за различните норми, които трябва да изпълняват, трябва да преминават през много продължителни и сложни процедури, многократно да предоставят една и съща информация на различни органи. Това може да изисква превод, сертификация, което струва пари, отнема време и е ясно защо създава проблем. Съществуващите разпоредби по сегашната директива за услугите ни предоставя действия за бързо прилагане от страна на комисията, когато се констатира, че има пречки, които не съответстват на директивата. Вторият проблем е липсата на механизъм за структурирано сътрудничество между органите има малък обмен на информация между държавите членки и няма ясна рамка по какъв начин това сътрудничество, обмен на информация трябва да се осъществява. Държавата на происход често се игнорира в този процес приемащата е държава членка, където ще се предоставя услугата, не използва цялата информация, която, цялата информация, която е на лице, отново иска предоставянето на такава от доставчика на услугата. Третият проблем е свързан с недостатъчното застрахователно покритие. Има доста големи разлики, що се отнася до задълженията на държавите членки, най-вече за професионални компенсации, което е много важно за строителния сектор, както и за бизнеса е изобщо. Не е ясно какво застрахователно покритие е на лице. Понякога има проблеми да се постигне застраховане на доклад, доставчиците на услуга. Беше подчертано също, че а, това е една голяма пречка в допълнение към другите две, които вече споменах. Освен това, потребителите не са много склонни да приемат услуги, които идват от външен доставчик на услуги, ако не са убедени, че те ще бъдат застраховани в достатъчна степен. Това също е проблем. И последният проблем е свързан с националните разпоредби, що се отнася до ключови услуги, това също е подчертано за, заинтересованите страни. Има големи разлики от начина по който действат някои национални регламенти. Например, това е основна пречка, както беше посочено от е, доставчици на услуги в е, сферата на архитектурата, и други сфери. Това доводи до намаляване на конкуренцията в сектора. Това също се отразява на потребителите, защото те имат по-ограничен спор и по-ограничени цени. Така, какви са вариантите за предприемане на политики след оценката на въздействието? Първия вариант се нарича електронна карта за услугите, е, която е, доказва правно установяване. Това е най-простия вариант е, да има единна европейска процедура, която официално да установява електронна карта, да е обща процедурата. Ако искате да имате електронен сертификат, можете да кандидатствате, което ще покаже, че вие сте установен в е, съответната страна членка. Тогава доставчиците на услугите ще трябва да взаимодействат само с една страна членка на собствения си език. Тя, картата ще се издава от тази страна и ще бъде валидна в Европейския съюз и е, съответно страните домакини ще могат да налагат своите е, режими на разрешение. Е, тук е, това а, е, си заслужава само ако сте сигурен, че а, времето и усилието си заслужава да бъде направено в съответната страна членка. Втория вариант на политика, 2А сме го нарекли, е, е карта, електронна карта с увеличено административно упростяване. Стига се по-далеч от вариант 1 отново има обща електронна процедура на европейско ниво, но тук е, най-важното е, че е, една карта ще ви дава право да започвате съответните услуги в е, страна домакин, като разбира се, тя, е, тези страни ще имат е, правото да се позовават на аргументи от публичен интерес, ако е необходимо. Различни ще са процедурите при вторично установяване и при временно предоставяне на услуги. И тук вече ще има и технически условия при изпращането на служители в командировка. Третия вариант, вариант 2б, не е чак толкова различен. Малко се добавя към 2А няколко аспекта. Примерно да се преодолее диспропорционалността по някои ограничения в регулаторния режим за трансгранична дейност. Като тук ще се предлага този вариант само за архитектурни услуги, инженерни и счетоводни услуги. Като приемащата страна членка може да формулира съответни изисквания. Трет, е, четвъртия вариант, който е вариант на политика 3, тук е, ще се дава достъп до застраховане трансгранично. Е, коментирахме, че застраховането е един от проблемите. Тук ще се дава информация за покриване е, на какво покрива съответната застраховка в електронната карта. Това ще се прави по хармонизиран начин. Ще има изискване професионалните организации в страните, приемащите страни да да а, създадат една, един хормони, а, хармонизиран формуляр а, за а, искове по застраховката. После четвърта опция. Тук вече е, се коментират конкретни изисквания за конкретни услуги. Да се намалява регулаторните разпокъсаност или регулаторните разлики в определени е, бизнес услуги. Тоест, е, частично хармонизиране на правата за правната форма, е, притежаването на акции, правото на глас и управленските структури. Тук ще се засягат различни доставчици на услуги, включително и вътрешни доставчици, като хармонизацията ще, ще се отнася както до техните домашни дейности, така и до трансграничните им такива. Което означава, че е, реално услугите, предоставени на национално ниво, няма да бъдат е, засегнати или поне доставчиците си смятат, че няма да бъдат засегнати. И какво е заключението на комисията? може би най-добрия вариант би бил една смесица от двете възможни варианти на политика. 2А, което беше Европейска карта за услугите с засилено административно упростяване, без да се засягат регулаторните аспекти заедно с възможността да се осигури по-лесен достъп до застраховка в трансграничен контекст, т.е. опция 3. И за това на тази база излязохме с законодателното предложение и за директива, и за регламент. Тук се смесват тези две, два варианта. Комисията изрично реши регулаторните аспекти да бъдат оценени след като е, оповестем, е, оповестим информацията така по първия тур, така за административното упростяване. Дали да тръгнем по въпроса за справяне с регулаторните пречки, които са много реални, като ние търсим един целенасочен подход, да видим докъде можем да стигнем. Дали може да се занимаваме и с пречките, които за момента не са обект на внимание. Следващия слайд, моля. С което стигаме до така основната обосновка зад предложението – е, решихме да започваме с него, малко по-нататък да ви го представим. Значи основната обосновка за предложението за електронна, е, европейска електронна карта е не да започваме с е, преразглеждане на директивата за услугите. Тя бе договорена преди 10-11 години. Много работа бе свършена от парламента и от страните членки – аз присъствах на тези преговори. Мога да кажа, че бяха сложни, дори болезнени на моменти. Затова комисията следва, че не трябва да се започва отново с работа по директивата по услугите, но потенциалните ползи от тази директива все още не са извлечени в максимална степен. И за да се постигне това, ние считаме, че не е достатъчно само да се търси прилагане на законодателството, а че е необходимо да, ние решихме, че е необходимо да се работи е, по-конкретно. Има огромен потенциал за растеж, който не се е, реализира вече 10 години обсъждаме с страните членки как да подобрим действието на тази директива. Комисията е на мнение, че има още какво да се прави. Все още обаче не е ясно какво точно. Друг вариант е парламентът да търси е, конкретни законодателни предложения за подобряване на действието на директивата за услугите особено упростяване на административните процедури, които в момента пречат за прилагането й. Има известни механизми, примерно точката за един контакт. Има и сътрудничество между страните членки. Сега се предлага решението, което бе намерено за така наречената Европейска карта, за професионална карта – мисля, че примерът на тази европейска професионална карта трябва да е, вдъхновява дейността за електронната карта, разбира се, без да я повтаря буквално. Работим за варианти за решения, много консултации проведохме, много семинари с всички заинтересовани страни от 2014 година, изключително много. Консултации, семинари, е, срещи, така че не може никой да ни обвини, че не сме направили консултации с всички потенциално заинтересувани. Констатациите е, че все още има много препятствия при предоставяне на трансгранични услуги. Никой не каза, а няма проблеми. Никой. Целта на инициативата е да се преодолеят някои от основните пречки, които ни цитираха операторите. Примерно, в е, част от тези теми се засегнаха в оценката на въздействие, несигурността за процедурите и правните изисквания. Няма реално е, сътрудничество между националните е, власти, нямат те за цел да улесняват живота на доставчиците на услугите, няма и контрол. Също така коментар е, че липсват електронни процедури. Сега ние намираме в 21 век огромна част от процедурите се извършват електронно, но много страни членки все още искат хартиени документи на хартия, което си е кошмар. А пък, когато има електронни процедури, те са твърде формални, твърде сложни и твърде дълги. Има и много строги изисквания за документи, като тук се намесва и необходимостта да се правят разходи за преводи и сертифициране. Сега следват четири слайда, които ще ви представят основните черти на предложението. Надявам се, че ще ме изтърпите още малко. The objectives of the proposal for an electronic, for an e-card in the services... Каква е целта да се направи административно упростяване и да се намали несигурността за доставчиците на услуги, които искат да ги предоставят трансгранично? Първо да имат възможност да го правят временно или е, да се установят и да инвестират в друга страна. И много важно да се изгради доверие и да се е, предоставя повече информация между националните органи на страните членки. Предлагаме да се създаде единна обща електронна процедура на европейско ниво с нова електронна платформа, свързана с сегашната система ИМИ, т.е. системата за информация за вътрешния пазар. Тя свързва вече националните власти и можем да се възползваме от нея. Напълно сме наясно, че тази платформа в сегашния вид не е достатъчна, но можем да се ползваме от нейната рамка. Електронната карта ще се предлага на бизнес услугите и на строителството, т.е. областите покрити от директивата за услугите. Те представляват една част, четвърта от услугите, предоставени в Европейския съюз. Можете, ако искате, да кандидатствате, но не сте задължени. Ако сте се установили в определена страна, е напълно доброволно дали ще искате да се присъедините. Така малките, по-древните доставчици на услуги го намират за удобно. Освен това, тези, които искат да предоставят трансгранично услуги, ще имат възможност да взаимодействат само с един координиращ орган в своята страна членка на своя език. Обмяна на информация между страната домакин и приемащата страна, страната по происход и приемата страна ще се води на базата на ясни правила, роли и график. Ако вече има установяване в дадена страна членка, ще има ясен списък от изисквания какво е необходимо за тази дейност или услуга да се предостави в друга страна членка. Е, този списък ще е различен за всяка приемаща страна. Няма да има една електронна карта, защото всяка страна членка може да има различни изисквания. Ние не искаме да преодолеем това, просто искаме да упростим административната процедура. И е, тази карта ще разчита на обмен на данни, а не реално на документи, преведени и така нататък. И както казах, два аспекта е, се покриват или временно предоставяне на услуги трансгранично. Е, е, предвиждаме конкретен график. Издаването на тази карта би следвало за тази цел да отнема 3 до 5 седмици, като съответно е, ще има и система за информация. Има основания, е, ако има основания да не се предостави такава електронна карта, е, този, който кандидатства за нея, трябва да бъде уведомен в рамките на 5 седмици а вторично установяване т.е. създаване на клон или офис в друга страна, там вече срока е малко по-дълъг, между 7 и 10 седмици, освен в изключителни обстоятелства. Ако искате да се установите е, като вторично установяване в дадена страна, би следвало от 7 до 10 седмици да получите тази е, карта, като разбира се и едната и другата страна, и страната по происход и страната Томагин могат да искат от доставчика на услуги допълнителни, е, допълнителна информация. Това искане за допълнителна информация спира часовника за отчитане на срока за предоставяне на картата. А, има и разпоредби за това как може да се спре да се отнеме подобна карта, като разбира се, там си има определени условия. Следващия слайд, моля. Как е свързана цялата тази тематика с командированите работници – е, знаете, че тук има много деликатни моменти. От една страна, тук няма нищо общо с командироването на работници. Решихме да не се занимаваме с директивата, свързана с командированите. Страните членки дълго е, дискутираха тази директива, за това за момента тя не се пипа. Но по някакъв начин има връзка с тази директива, защото информацията, която е важна за директивата за командированите, има отношение и при предоставането на определен вид услуги или при вторично установяване. Предвиждаме да има предварителни декларации за професионалните квалификации, когато ще се изпращат командировани работници – отново да се изпращат електронно, да има връзки с националните вебсайтове, за да могат да се подават декларации. Това вече си е въпрос на решение на отделната страна членка. Съответната административна система трябва да може да предостави съответен вебсайт. Ако има такова решение, разбира се, и желание. И също така, както казах, ще улесним проблема, свързан с покритието, с, с страхователните покрития. Тоест, застрахователите трябва да дават информация за покритието към електронната карта и то трябва да бъде хармони... и тази информация трябва да е хармонизирана. Трябва да има данни за историята на съответното застраховано лице и приемащата страна трябва да може да се възползва от тази история. Сега ние не определяме какви са застрахователните вноски, нито цените на застраховките, Въпрос е да се преодолее дискриминацията, особено за професионални организации. Да речеме, е, работещите в е, строителството, те би трябвало да бъдат застраховани недискриминиращо, независимо от това къде работят. Благодаря много <clears throat> за това е, толкова подробно и задълбочено представяне на темата. Сега двама докладчика в сянка имат възможност да вземат отношение. Заповядайте. Благодаря преди всичко на може би да изчакам да си сложите слушалките, за да се възползваме от превода. Преди всичко благодаря на Европейската комисия за тази презентация. Винаги е много полезно да се добие представа от това каква е, какъв е ефект от оценка на въздействието. Не винаги се прави такова, така че е хубаво, че е, е обхванат е, резултата от него. И тук в Имко за първ път се обсъжда това предложение, а именно е, въпросът дали да въведем електронна карта за, европейска електронна карта за услуги. Е, както казаха от комисията, това ще бъде една, е, ще се използва случай на трансгранични услуги, за да е, се опростят административните формалности когато става дума за свободно движение на стоки, това вече е направено. Ясно е за всички обаче, че при услугите все още много работа предстои. Рамката за предоставяне на безплатни услуги е, се съдържа в е, директивата за услугите от 2006 е, на близо 10 години след въвеждането на тази директива все още се усеща че не, не, има потенциал, който не е използван, именно поради слабото прилагане в държавите членки да, нашите усилия са насочени към подобряване е, регламентирането и аз е, от името на парламента много е, така държа на това и според мен трябва да създаваме нови закони само когато има абсолютна нужда от това. Комисията спомена директивата за услугите и това, че тя трудно се изпълнява на практика имаме известна информация, като например единното звено за контакт и други въпроси, свързани с това. Все още обаче е, сме далеч от е, пълното прилагане на директивата. Знам, че комисията е, обръща особено внимание на трудностите, процесуалните трудности, но знаем какви усилия са нужни, за да има съответното спазване. Е, и е, именно на това обръщам особено внимание. Тази карта е, очевидно е нужна, но идеята за електронна карта може би ще ни е, предостави реални възможности, ако улеснява трансграничното предоставяне на услуги, насърчава конкуренцията и тласка държавите членки към повече дигитална е, работа но е, трябва да сме сигурни, че ще предостави, че има, ще се има смисъл за доставчите на услуги и че е, ще е, има полза от това да, да разполагаш такава карта. Раз, го, разговаряйки се с редица, представители на редица отрасли, някои са убедени, че има полза от такава карта, Други обаче доста се е, притесняват е, от това, че може би няма да има никакъв смисъл. Например, строителния бранш, е, който конкретно е, е към, към който има конкретно насочени тестове, е, те, е, е, хората от този бранш не са ентусиазирани, те не, не искат такава услуга. И тук е проблема, защото това е доброволна схема и един от конкретно, един от отраслите, към който, за който е предназначен на, на картата, самия не вижда какъв е смисъл от тази карта, това трябва да ни накара да се замислим сериозно. После друг въпрос е как ще изглежда е, тази карта, е, кога ще влезе в е, сила. Една електронна карта може и да е, подвежда, ако тя се третира като фискална карта, всъщност тя е електронен сертификат за дейност. Така че според мен заслужава да се е, положат допълнително усилия да се определи точно какво е целта на цялото занятие, да имаме и правна сигурност, така че е, всеки да знае какво може да очаква от такава една карта. Както чухме от комисията току-що, картата ще е, помага да се преодоляват административни проблеми при всичко, да се упростява процедурата, което винаги е хубаво, но трябва да внимаваме, че да не е, пренебрегваме сегащо законодателство, свързано с командироването на работници, проблема с социалния дъмпинг и особено въпроса с механизмите за проверка, за контрол, за да се е, избегне или предотвратява злоупотреба. Е, о, о, ден, е, след това приложното поле, обхвата на тази карта. Е, интересно е какво мислят колегите ми по въпроса, но не трябва да смятаме, че картата ще е, е, решение на всички наши проблеми. Интересно ми е да чуя е, така първоначалното реакция на докладчите в Сянка – е, според мен, е, доколкото знае, на 21 юни ще има изслушване е, по темата тук в тази комисия. И по време на това изслушване ще можем да поставим въпроси и да чуем какво мислят някои от заинтересованите страни. Аз бих наблегнала, тъй като имаме докладчик по тази директива проекта и ние ще работим в тясно взаимодействие с него, да сме сигурни, че е, резултата ще бъде максимално добър. Благодаря. Благодаря е, на докладчика по директивата. Сега е, докладчика по регламента има думата. Благодаря, госпожо председател. Вие поставихте пръст точно в е, е, един от е, проблемите, който може би заслужава да се обсъди е, защо сме двама докладчика. Ще се върна на тази тема, защото искам да получа пояснение, но първо, благодаря на комисията за много ясната, много пълна презентация която така ни дава да разберем какви са проблемите с тази директива. Аз съм един от депутатите, който беше тук и в предходния мандат и си спомням дискусията преди 6-7-8 години по този въпрос, по тази директива – много е, работа е, свършена в тази комисия и много от дискусиите е, се въртяха около това как да се засили, подобри изпълнението, приложението на тези директива, защото тя очевидно не върши работата, за която беше предназначена. И 7 години по-късно пак се връщаме на тази дискусия. Защо го казвам? Защото това може да бъде аргумент в полза на въвеждането на подобна карта, защото излиза, че ние си приказваме, а нищо не става на, държава членка, на ниво държава членка, за да за се ускори е, и засили е, използване, прилагането. Така че е, очевидно е, че в, тази, в този парламент все още имаме думата по, по тази директива. По принцип аз съм за това нещо да се направи и е, с известно удовлетворение отбелязвам, че е, това не е нова законодателна инициатива. Мисля, че вече е, мисля, че твърде много законотворчество има в много области. Тук съм съгласен с съдокладчицата. Така че трябва да, да внимаваме да не е, сътворим нов акт и да натоварваме е, бизнесите с допълнителни изисквания. И един много простичък въпрос. Някой иска ли подобно нещо? Има ли търсене на такава карта? Защото ако отговорим на този въпрос, можем да се доближим до решението за това какво точно ни е нужно в тази сфера. Според мен идеята за карта не е лоша. Трябва да се доизчисти, разбира се и с е, това, което правим сега, е стъпка напред тази посока. И слушах е, казаното от комисията. Съгласен съм с е, това, че трябва да сме много прагматични, да, да работим върху това, което е осъществимо и което ще има смисъл. И това ще бъде моят позиция и подход в предстоящите преговори. Както е, се каза, е, от гледна точка на комисията, е, цифрите говорят достатъчно. Над 70% са, от услугите са ограничени в национални граници, само 5% са трансгранични. Това е 35% са трансгранични. Това е аргумент в полза на решението. Вече сме разговаряли с някои заинтересовани страни и съм изненадан е, от е, агресивното е, отношение към така и противопоставяне на тази, тази простичка идея – от страна на някои заинтересовани. Така че трябва да проведем още по-задълбочена дискусия и да видим какво, какви са плюсовете и минусите за заинтересованите страни. Както Евелин каза, всичко това е една доброволна инициатива. Нека да видим къде се корени проблемът. Според мен отговора може да бъде участие в това, че конкуренцията обикновено решава тези, си решава тези проблеми. В някои области обаче конкуренция липсва и може би е, това се обяснява с идеологични е, причини. Аз е, обикновено за тези въпроси, с тези въпроси сондирам датската публика и общественост и ще ви отнема още няколко секунди да ви кажа на датски резултатите от това. Както казах преди, е, мога да си представя, е, че ако предоставим повече информация за това, защо ни е нужна и директива, и регламент, защо са ни нужни двата акта, е, защо е, е подразделен е, досието по този начин? Защо не можем с една, един акт? Защо действаме по този начин? Бих искал да хвалите малко повече светлина по този въпрос. И нещо, което е свързано с Дания. В Дания имаме така наречения червена книга, червен регистър – нещо, в което могат да се е, е, вписват е, дружества. И това е много важно. Важно е датските политици да имат поглед върху този регистр на фирми и много лесно е да се каже в, Дан, е, в Дания с това да или не на някоя фирма. Въпросът е, можем ли да продължим да имаме този червена книга, е, когато е, влезе в сила електронната карта? Ще очакваме комисията да отговори за, на въпроса и за червения та книга. А сега от НП, от името на господин Розати, благодаря, благодаря. Ние имаме двама е, докладчика в е, сянка и двамата не могат да е, присъстват, е, но тъй като взех думата, ще кажа три неща. Първо, и сега ще мина на немски, госпожо председател, по, за мен е по-лесно. Първо, за първ път аз съм докладчик по една такава много важна тема. Никой в тази комисия има съмнение, че в европейския вътрешен пазар има неща, които трябва да се регламентират по-добре, разбира се, но но трябва да сме сигурни, че тези неща е, наистина ще подобрят положението, а няма само да осложнят е, картината. Е, аз съм от един граничен регион в Европа и трябва да, си, да сме наясно, че след въвеждане директивата за услугите, вътрешния пазар не стана по-лесен и достъпен за работещите, за работодателите и е, проверяващите. Напротив, ситуацията се влуши. И сега е, да, да се попитаме защо директивата за услугата се оказа неудачна, неуместна. Е, ясно е, че състоянието на вътрешния пазар във връзка с услугите не е, удовлетно, не е удовлетворително. Е, това предложение за електронна карта може ли да подобри нещата? Въпросът е, няма отговор за мен е, за момента. Имаме различни други документи. Европейския документ, сертификат и така нататък за съответните квалификации. Имаме ими и други системи. И сега трябва да се занимаваме и с електронна карта. Съмнявам се, че има смисъл от това. Второ, когато едно предприятие е с 10 работника, е, и с, е, трябва да предложи услуга в съседна страна, е, обикновено не сам шефа на тази фирма не пътува. Той взима със себе си един работник. Обаче работника, служители не попада в приложното време на тази директива. Така че до сега директивата за правоприлагането трябва да се спазва по-добре и е, аз не мисля, че с предложенията тук ще постигнем е, подобряване на ситуацията. Аз съм е, така скептично настроен да се надяваме, че в допълнителните разисквания работа нещата ще се изяснат и е, ще е, се промени моето отношение. Благодаря. Социалисти и демократи сега, Вирджини. Благодаря, Катрин. Благодаря на комисията за това, за представането и на докладчика за пър, първоначалната е, реакция. Е, наистина тази, този е, ефект на въздействието, на този е, е, анализ на, на въздействието някак си ме е, обърква. Той поставя за мен два основни въпроса. Първо, оперативната, е, оперативната е, изпълняемост, приложимост на тази директива. Тук се възлага задължение, е, което проистича от директивата за услугите, е, което е съвсем законно за достъпност и така нататък. Е, и е, то, това изискване е съвсем закономерно. Има неща, които са съвсем закономерни, но от достъпа до които трябва да се, да се улесни. Например, единото гише според директивата за услугите от друга страна, е, това бяха едни така солидни законодателни е, е, текстове. Но е, ако. Е, според мен обаче трябва да внимаваме, че има голямо разминаване между е, начина по който държавите членки е, изпълняват, прилагат съществуващите разпоредби. Е, е, сега комисията трябва да отговаря за това да следи до каква степен се прилагат, е, се изпълняват на практика тези документи, но е, ако сега поставим нови изисквания и въведем нов акт и ако отново не се прилага добре, както и предходните инструмент, новия, какво ни гарантира, че ще има смисъл от всичко това? Е, е, е, трябва първо да, да е, запознаем всички, да, да работниците да знаят, че съществува такъв е, е, да, и след това да, да, да започнат да го прилагат. Помислете си само е, промовирането на, на такава една директива. Е, и аз мисля, че по-скоро трябва да инвестираме средства и усилия в по-пълното, по-ефективно изпълнение на съществуващите а, законодателни актове, вместо да създаваме нови. Е, след това въпроса за политическата, е, политическия аспект на това предложение – трябва да си даваме сметка за е, контекста. Разбира се, има трудности е, при е, трансгранични, предлагане на трансгранични услуги, но трябва да помислим за това, че социалният дъмпинг ще бъде засилен, което подкопава вътрешния пазар. Ще се съживи отново дискусията около европейските въпроси във всички държави членки, което е, е, е деликатен е, въпрос. Е, трябва да е, отчетем всички тези последствия. И съм изненадана, че вие предлагате да се включи в е, строителство, строителния бранш в предложеното поле на този акт според мен трябва да се заложат еднакви условия за всички, за всички предприятия, не да се фаворизират предприятията от един браш. Това ще доведе до един социален, на, социален дисбаланс. После трябва да си спомним дебатите около директивата за услугите. Какво кой беше е, решаващия въпрос? Е, къде се плаща? Е, в страната по происход или в страната по, по приемник? тези неща трябва много точно да се изяснат. И мисля, че тогава се изяснихме, че държавата по дестинация е, важната. И сега изведнъж ни се казва, че компетентният орган е, е в страната по происход, е, който проверява какви условия се прилагат са валидни в държавата по происход и е, допуска просто по презумпция, че, че същите условия въжат и в държавата по дестинация и че са нужни два, две седмици, за да се докаже обратното. След тези две седмици е, вече държавата по дестинация няма достъп до тези до приложените документи. Е, а всичко, което е, сега правим връзка с командироването на работници, противоречи на, на, на това. Трябва наистина да помислим за това каквито текстове е, приемаме, те да отговарят на интереса на единния вътрешен пазар. Благодаря, господин Резати. Е, се изказа господин Тарабела, каза, че иска да говори. Е, и понеже господин Резати е докладчик в сянка, ще му дам първо думата на него. Съжалявам, че закъснях. Трябваше да говоря в друга комисия, където съм докладчик в сянка. За съжаление се получават е, такива съвпадения на заседания, на които трябва да присъстваме. Искам да благодаря на Европейската комисия за интересната презентация. Искам да споделя първите ми впечатления по тази нова законодателна инициатива. Аз поделям оценката за сегашното положение, че има неизползван потенциал на услугите на вътрешния пазар. 90% от БВП идва от услугите, но само 5% от дейностите, трансграничните дейности са услуги. Аз поздравявам Европейската комисия, че се опитва да предприеме инициативи, за да се разшири обхвата за предоставяне свободно на стоки и услуги, като така се допринесе за економическия растеж в Европейския съюз. Но основният проблем, както беше показано и в презентацията, що се отнася до трансграничното предоставяне на услуги, са различните правила, които не са достатъчно хармонизирани, различните административни, регулаторни тежести и изисквания, които се налагат на доставчиците на услуги от други държави, където искат да предоставят услуги и които не са държавите по происход. За съжаление, инициативата, която обсъждаме днес, не отговаря на тези въпроси. Тя предлага нов технически инструмент, предлага известно административно упростяване, но от друга страна не засяга основните причини, които водят до спъване на предоставянето на трансгранични услуги в Европа. Много дружества в Европа, които предоставят услуги, не осигуряват временни услуги през граница, нито пък установяват свои клонове или офиси в други държави, поради множеството проблем, проблеми, на които се натъкват, свързани с различни режими за разрешителни, различни регламенти, различни формалности, свързани с предоставянето на документи, които трябва да се предоставят на местния език. Всичко това са добре известни проблеми. За съжаление обаче, те не са разгледани в достатъчна степен тук. Има също проблеми с застраховането, тъй като трансграничното предоставяне на услуги е доста по-рисковано, отколкото когато се предоставят тези услуги в национален контекст. Според мен, въпреки че това предложение е стъпка във вярната посока и осигурява известни улеснения, то е от по-скоро техническо и не обръща внимание на основния проблем. Нека да се спре набързо на някои аспекти на предложението, за да иллюстрирам тези резерви, които споделих. Разбирам и високо ценя, че електронната а, карта дава възможност да се предоставят услуги, дава се по-голяма легитимност на доставчика на услуги, но не премахва нито една от пречките що се отнася до разширяване на дейността на трети пазари, т.е. на пазарите на други държави членки. Има все още разлики в е, регламентирането. Износителите на услуги ще продължат е, да се сблъскват със същите проблеми, когато искат е, да получат достъп до пазарите на други държави. Основният е, проблем как може да се реши, това е въпрос към комисията и към държавите членки, но ми се струва, че комисията трябва да прави по-голяма амбициозност, да предложи нещо, което отиде е, по-далече от политически вариант 4. Той е доста по-добър. Аз приканвам комисията да предложи нещо, което предлага по-задълбочени решения. Координиращ орган в държавата членка може да този орган да информира държавата, където ще се предоставят услугите, но тази информация може да се откаже ако искаме да променим нещата, електронната карта трябва да дава възможност на всеки доставчик на услуги в Европейския съюз да предоставя такива услуги, в която и да е друга държава членка, освен ако дадена държава членка по основателни причини не допуска предоставянето на такава услуга. В проекто законодателния акт се дава твърде голяма доза осмотрение. Така че няма да се намали съществуващата несигурност по този начин. Ако приемащата държава членка иска да разгледа молбата, тогава може да поиска от е, доставчика на услуги да докаже, че спазва нужните регламенти на място. Отново тежестта на доказване пада върху доставчика на услуги, което е голяма тежък, най-вече за малките средни предприятия. Затова трябва да видим дали трябва да е задължение на доставчика на услуги да доказва, че той предоставя услугите в съответствие с предвиденото в закона. След като разполага с такава електронна карта, той трябва да има възможност да, да може да предоставя законно услуги, освен ако няма законно установени основателни причини дадена държава членка да отказва предоставянето на дадена услуга на нейна територия. Ние разгледахме този проектоакт с представители на доставчиците на услуги. Много критични бележки бяха направени, особено от строителния бранш, тъй като според тях не се дават допълнителни възможности за предоставени услуги, само се въвежда една допълнителна формална процедура. Да, тя ще бъде електронна, цифровизирана, ще се осъществява по-бързо. Това е съвременен метод на комуникация. Но мнозина от представителите на строителния бранш заявяват, е, е, че няма никаква добавена стойност в това отношение. И в заключение искам да призова всички ни, включително Европейската комисия, да разгледа въпроса за този ограничен обхват на предоставянето на стоки и услуги е, и пречките, които са свързани с протекционизъм от страна на някои държави членки, които целят да защитят вътрешния си пазар, като игнорират интересите на потребителите, тъй като в крайна сметка потребителите са тези, които ще се възползват най-голяма степен от свободата на предоставяне на услуги. Това ще бъде добре и за дружествата, които предоставят услуги. Бизнесът ще може също да има по-широк достъп от по-широк набор стоки и услуги. Сега дам думата на господин Тарабела. Има ли някой друг, който иска да се включи в списъка за гласуване? Да, има още един. Благодаря, госпожа председател. Благодаря на комисията, че ни представиха какви са мотивите за въвеждането на електронната карта. Беше казано също, че доста резерви имат представителите на бизнеса към тази електронна карта. Направена е оценка на въздействие. Изглежда не са се включили, слушали в всичко, което казват заинтересованите страни, защото са пред разгледани мненията на ограничен брой участници. Ако социалните партньори не са били консултирани, ако не са били консултирани работодателите, тогава на какво стъпва подобен законопроект? Имам някои опасения. Първо, относно приложното поле. То е доста по-голямо, отколкото предварително беше предвидено. Първоначално се визираше строителния бранш, след това беше включено също чистотата, също предоставянето на услуги по полагане на грижи и прочие. Държавите, които не желаят да отварят достатъчна степен на пазарите си, защото имат услуги, които действат добре. А, това а, кара а, те да бъдат много по-взискателни, що се отнася до качеството на предоставените услуги а, и а, недопускането на социален дъмпинг. директивата за услугите и директивата за командироването на работниците сега ще всяка става подчинена на тази нова директива за електронната карта, което може да създаде проблеми. Това може да се допусне за кратък срок, трябва да има достатъчно информация, която да се събере, защото сигурно ще настъпят проблеми при използването на тази карта. На следващо място контрола. Държавите членки да играят активна роля при предоставянето на информация. Тук мисля, че също ще има проблеми. И да се изисква дадена държава членка да приема цялата информация, която е свързана с даден доставчик на услуги, който притежава вече електронна карта. Но все пак трябва да се държи сметка и за контрола, да се види какво функционира добре. Знаем, че в някои сектори има фирми, които а, злоупотребяват Разбира се, аз съм доста предпазлив по отношение на това законодателно предложение. Трябва да сме бдителни. Малко страшничко е това, което предлагате. И е, принципа за държавата на происход. Това не искахме да се включи в директивата за услугите. Сега отново се появява. Видяхме какви проблеми създава това. Нека да сме внимателни всичко това. И ако така продължаваме, може би Марин Люпен ще спечели президентските избори. Европейската комисия понякога забравя за реалностите на място, за добри, добре циркулиращите услуги добре. Не може да се насочи вниманието само към нещо малко като трансграничните услуги, а именно подобряването на качеството на услугите, които се предлагат на всички потребители в целия Европейски съюз. Ще трябва да си тръгна, госпожа председател, но моят сътрудник остава тук. Аз трябва да отида на един работен обяд. Добре, приятен обяд, Марка. Работ, казах работен обяд. Добре, искам след това да чуя мнението на Европейската комисия. Господин Кун. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко ще допълна. Вече най-важното бе казано, че имаме е, принципни критични бележки е, и мисля, че Е, така мислят е, и част от заинтересованите страни, част от комисията. Няма да споменавам тук имена, но е, мнозина смятат, че електронната карта не е особено полезна, но не е и много вредна. Няма и да не се кой знае какви кой знае каква вреда. И мисля, че е, ще трябва да обсъдим е, още много неща и много по-задълбочено всички аспекти на, на този въпрос, преди да прибегнем към създаването на нов е, закон, закон нов акт. И така, последен шанс. Господин Розати, преди дадем думата отново на комисията. само кратък коментар на казаното от господин Тарабела. Съжалявам, че той трябваше да се тръгне. Но разбира се, обяда е предпочитано решение пред е, дискусия относно социалния дампинг. Нека да сме откровени. Това е пропагандно средство. Няма дефиниция за социален дъмпинг ако доставчик на услуга иска да отиде и да предлага услугите си в друга държава членка, не предлага услугите си на по-ниска цена или пък не предлага по-слабо заплащане от това, което е установено в дадената държава членка. Но проблемът е, че в различните държави членки има различни равнища на заплащане, което поставя под въпрос определенето на конкурентни цени но не трябва да говорим с насмешка относно този дампинг социален. Още нещо да добавя, което за мен е важно. Аз разбирам аргументите на колегите от различни политически групи и това ни свързва всъщност. Има и критични бележки, е, има и е, положителни оценки е, в едната и другата посока, но това, което ме е проблем за мене, че не мога да да приема аргументацията, че Европейски съюз трябва да се занимава с дребни гранични проблеми. Аз съм от граничен регион и моите аз живея в непосредствена близост до предоставящи услуги и тези проблеми се решават на място. Не виждам защо трябва от Берлин или от Брюксел Именно защото Европа се намира в криза, е, трябва сега да се грижи е, не само за е, големите държави членки, големите проблеми. Рискуваме да загубим подкрепата на най-така е, е, е, верните, лоялните европейци, ако изместим дебата и ако не го насочим в правилното русло. Нека сега да започнем към, да се обърнем към представителя на Европейската комисия. Вие започнахте с презентацията, нека да приключите сега дискусията. Благодаря много въпроса Имаше, не съм сигурен, че мога да отговоря на всичките, но ще се опитам. Започвам по ред. Първо, защо ни трябва нов инструмент? Защо не започнем с процедури за нарушаване или за не спазване по настоящата директива за услугите? Ние правим това от 10 години вече и, за съжаление, има толкова много нарушения, че не е достатъчно да се е, преследват е, отделните проявления. А пък ако тръгнем да съдим е, страна членка, е, политическата съпротива е огромна. А, също така и е, разходите са много големи да се преследват е, нарушенията. Затова считаме, че е необходим друг механизъм. Освен това, има липса на яснота и на правна сигурност. За това е, считаме, че този проблем ще се реши поне отчасти с картата за услуги. После, е, коментирахте дали е доброволна и дали ще се използва. Ами, е, това ще се покаже, когато започне да работи тази карта. Ако никой не я използва, естествено, че няма смисъл от нея. Но в края на кращата зависи от хората. Е, всички казват, че има изключително много пречки. Господин Шваб говори. Може би е, някои все пак ще решат да се възползват от тази електронна карта. Примерно, строителството е- се интересува много. Те, е, те коментират е, защо точно нас е, се обръщате към нас. Но Виждате, нека погледнете сега колко много шум вдигат те. Защо? защото очевидно са засегнати от тази практика. И не можем да кажем, че тя ще реши всички проблеми, особено свързани с регулаторната мар... майка, а, регулаторната а, ни режим. Сега, вие казвате, че е, трансграничните райони нямат големи проблеми. Да, но регулаторната рамка не е, е решената и е, трябва да има съответни възможности за преодоляване на пречките. трябва да се види черно на бяло какво се изисква от доставчиците на услуги, защото съществуват регулаторни пречки, това е факт. Сега, ако мога да си разчита какво съм писал, имаше призиви да сме по-амбициозни и да работим и по регулатор, регулаторните текстове. можем ли да стигнем и по-далеч? Коментираха депутати от социалистите. Е, коментирахте опция 4 от моята презентация. Е, комисията в момента отчита, че в много страни членки предстоят е, избори и като че ли е малко прекалено далече ще стигнем, ако започнем с работа по регулаторните пречки. Нека да видим първо как ще сработат нещата и тога, административните пречки и след това ще мислиме. Сега, принципа на происход. Да, това е основният проблем. Огромна беше борбата по директивата за услугите от 2006. Там не се не бе позволено да се появи принципа за происход. И ние в момента не отваряме вратичка, за да го направим с тази директива. В тази директива също няма да има принципа за происход. Няма го. Приемащата страна ще определя режима на регулация а, и прилагането на директивата за командированите работници всъщност ще стане по-ефективно с електронната карта. Защото страните членки могат да използват информацията от доставчика на услуги Питахте кога ще влезе в сила. Тук ще дам възможност колегите ми да отговорят. Те са експерти по така дребните подробности. Графикът е две години след влизането в сила, значи две години за транспониране. Значи След като се приеме, естествено всичко зависи кога ще бъде оповестено в официален вестник. След това има две години за транспониране и влизане в сила. После. А, датската система ще бъде ли засегната? Не, не. Вие може да си продължавате с нея. Надяваме се, че тя новата система много лесно и удачно ще се съчетае с вашата. Белгия също има система и много други имат своите системи за борба с измами. Така че господин, над който отида да обядва, може спокойно да съобщи че е, ще има възможности за борба с измамите. Напротив, е, тази карта само ще е, помага, няма да пречи. Ако имаше други въпроси, уведомете ме, ако съм ги пропуснал. Защо и директива и регламент имаше въпрос? чисто по правни съображения. Правната служба на комисията и други твърдят, че тази област услугите е, се предвижда по договор да бъдат уреждани с директива. И тогава се поставя въпроса защо търсиме и регламент регламент. Да, може чисто правно да оставим само директива и да очакваме страните членки да е транспониран. Но се безпокоим, че е, различните начини на транспониране на директивата ще доведат до не е, умишлени, но различни практики. А пък е, доколкото страните членки ще имат различни режими, и ако се получи този разнобой, е, няма да има достатъчно оптимално функциониране на единия пазар. So, go... Остава ни една минута. Нека да кажа пак какъв е графика. На 21 юни е изслушване. Последния срок за изменение 10 юли. Разглеждаме проект от доклада на 4 септември. Значи юли е разглеждането на доклада и изпращането на изменения е през края на септември. Благодаря на комисията, благодаря на всички присъстващи.